Einen schönen guten Morgen. Äh, Добро утро на всички колеги. Започваме официално. Добро утро. Преди да премина към дневния ред, бих искал да кажа още от сега, защото обикновено забравям да благодаря на преводачите. Днес имаме почти пълни кабини. Благодаря много за вашата работа, за това, че активно и професионално ще ни подкрепяте. Обикновено не се отдава дължимото на работата на преводачите, но сега искам да го направя предварително, да им благодаря и смятам, че говоря от името на всички. А, а, <laughs> wir haben heute auf der Tag в дневния ред е, имаме няколко формални точки. Например, одобрението на протоколите от заседанията. Мисля, че е, можем да го направим анблок, защото не поступиха никакви допълнителни бележки от членовете на комисията. След което е, сме запланували още две неща. Първо да разменим мисли относно безбройните изменения към доклада. Аз предлагам обаче да не процедираме така както обикновенно, защото в разговори с координаторите, докладчицата в Сянка, се споразумяхме по, по предложение на докладчика –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 Френски не работи. Работи ли сега? Ти телефониран. Okay, I, I, I switch to English then if, if French is, is right. It's okay? Okay. Um, also, uh, wir, wir sind übereingekommen im... Споразумяхме се на една среща с, а, с докладчика, докладчицата в сянка и координаторите. Перванш Перес, и тя се съгласи с това предложение, да преработи доклада до края на месеца и да ни представи нова версия. Тя ще разгледа измененията, които са предложени. Това са две дебели книги, така да се каже. Тя ще ги разгледа най-подробно и ще се опита да предложи компромисни изменения, които да станат част от новия доклад. Докладчиците в сянка и координаторите ще е, получат този доклад на 30, до 31 август и на среща на 31 август ще го обсъдят. В първите дни на септември ще е, излезем с е, някаква заключителна версия, за да можем да гласуваме този доклад в комисията. Гласуването в комисията ще се проведе на 21 септември. Това се налага, защото по това време през септември-октомври работната група на господин Ван Ромпой ще представи своите предложения и за предстоящата дискусия с тази работна група ние искаме да се подготвим. Затова сега няма да навлизаме в е, подробни дискусии на тези 1700 изменения, а ще направим следното. Ще помоля представителите на политическите групи да е, направят кратко изявление. Е, Второ, пак ли не работи уредбата? Uh, Очевидно, имаме проблеми с е, техниката. Явно ще трябва да продължа на английски и ще бъде по-лесно, защото всеки ще може да следи нещата. Както ви е известно, нашата комисия за кризата има продължен мандат до лятото на следващата година, така че ще гласувам окончателния доклад, защото това, което в момента обсъждаме е междинния доклад, както всички знаете. Окончателният доклад ще бъде докладван, гласуван в пленарна зала лятото следващата година. Така че ние ще трябва да го гласуваме две, години, две седмици преди това, което означава, че имаме още 6 месеца време да работим по него. И въпросът естествено е какво точно трябва да включва тази допълнителна работа, какво трябва да бъде в центъри. И тук ще ви помоля да направите следното. Особено, разбира се, координаторите, докладчите в и всеки един член да помисли какъв трябва да бъде наистина фокуса на тази допълнителна 6-месечна работа, така че когато се съберем отново през септември, да можем да се договорим по работния план в детайл за времето до края на съществуването на комисията и да стремчим усилията си за изпълнението му. Сега приканвам членовете на политическите групи да представят коментарите си, а преди това, разбира се, може би Берес ще направи въведението. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че представихте какво е състоянието на развитието до този момент. Искам да благодаря също и на всички колеги, които присъстват. И най-вече искам да благодаря на онези, които са изпратили тези 1700 изменения, които показват голямото значение на нашия дебат. Много от тези изменения наистина допринасят много за усъвършенстването на доклада. Някои от измененията представят несъгласие с текста, други допълват текста и за това благодаря на всички. Бих искал да кажа на всеки един от е, членовете на комисията, че всяко едно от тези изменения ще бъде прочетено внимателно и анализирано в подробности. И ще извлечем колкото е възможно по-висока стоеност от всяко едно от тези изменения. Що се отнася до съдържанието на измененията – сега вече е ясно, че дори в отделните политически групи има неразрешени различия. Не съм съвсем сигурна как точно трябва да се изразя, но дали заради леност или заради откритост, различни докладчици от една и съща група много често е, внасят предложения за изменения, които в е, някои случаи отразяват по-скоро позицията на групата, а не личните позиции. Моят подход е, в такива случаи да, благо, да приветствам онези изменения, които отразяват е, позицията на групата, а не толкова индивидуалните предложения, които се отличават от позицията на групата. Друг един технически коментар. Всички ние смятаме, че докладът трябва да бъде насочен към своя фокус – и да не бъде прекомерно дълъг. Трябва обаче да призная, че това е всъщност една много тежка задача. След като изчетох всички изменения, 410 от тях предлагат заличаване в 118 различни параграфа, сред времено трябва да се добавят 400 и няколко параграфа, така че ако приема всички тези заличавания и добавяния, докладът ще остане все пак доста по-дълъг от сегашния вариант. Така че сигурен съм, че разбирате моята задача в момента, която е все пак да постигна един добър баланс, като все пак извлека необходимата стойност от всички тези предложения за изменения. Има три конкретни въпроса, сближаване, надзор и малки и средни предприятия, за които всъщност има огромен брой предложения за изменения. Затова и трябва да се опитаме да изготвим някои по-конкретни изменения по тези теми, така че моята позиция ще бъде в този случай да добавя няколко отделни параграфа в доклада, които да обобщат тези теми. Наистина, вместо да включваме всичките нови изменения, по-скоро ще се опитам да резюмирам, за да отразя темите по тези три въпроса – сближаване, малки и средни предприятия и надзор. Минавайки към съдържанието на нашата дискусия и онези области, които съм установила като противоречиви. В някои случаи отделни лица може да не са съгласни с избора на думите, формулировката и речника, които съм използвала и в такива случаи ще се опитвам да намеря удовлетворителна альтернатива, която да удовлетворява всички. Някои въпроси обаче са доста по-щекотливи и най-вероятно тези въпроси ще останат открити и ще бъдат решавани чрез преговори в края на процеса. Искам да извлека възможности да посоча всички от тях. Те са доста, и на даден етап ще трябва да ги разгледаме в същността им. В точка 20 това е историческия контекст, който е особено важен за установяване на характера на настоящата криза. Мисля, че е много важно да се опитаме да установим тези исторически елементи. Има обаче някои несъгласие, включително по определението на срив на световната финансова система, както е определено в системата Бретън Вудс. Може би не следвам достатъчно в същия порядък съдържанието на доклада, но искам да разгледам точка 120, която е едно от най-важните предложения в областта на енергетиката. Както ЕНП, така и либералите предложиха да заличим част от този параграф. Така че има няколко въпроса, които аз бих искал да задам и да обясня нещо. На първо място искам да помоля да посочите дали вашите изменения всъщност представляват несъгласие с естеството на това предложение или пък смятате, че тук трябва да се включат неща, които да визират други елементи на доклада. Фактът е, че практическото изпълнение на предложенията се визира в точка 120 и всъщност се обяснява е, в точка 122, за която пък има по-малко възражения. Така че, откровено казано, чуди се дали ще можем наистина да постигнем ефективно съгласие по точка 120. Защо казвам това? Това, за което говорим тук, всъщност е свързано с самото начало на Европейския съюз, Европейската общност за въглища и стомана. Така че и академици и политици са обмислили този въпрос, а и сегашният председател Бусек подкрепя работата в тази област. Така че по времето на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, това е изглеждал много стратегически въпрос. Сега, ако наистина прехвърлим въпроса към енергийната общност, което е логичното заключение стигаме до въпроса за автономията на всяка една от страните по отношение на енергодоставките. И всеки смята, че това е стратегическа цел и също времено всички са съгласни, че разговорите между отделните държави членки и Газпром или пък наистина начина по който Европейския съюз се обедини по времето на енергийния на газовата криза в Украина или в е, целият контекст на газопровода на Буко и така нататък и избора между различните газопроводи, мисля, че ще бъдем наистина много по-добре подготвени за действие, ако действаме заедно. И това е всъщност основната идея на точка 120. Така че компромисното предложение, с което ще изляза, в никакъв случай няма да отразява изцяло идеята на измененията за заличаване на либералите и на НП. Казвам това, защото това е важен момент, който не трябва да забравяме и се надявам, че тези политически групи ще обмислят допълнително въпроса. Що се отнася до бъдещите последици от надзора, не мисля, че задачата на нашата комисия е наистина да разглежда детайлите на вторичното законодателство, където комисията ЕКОН работи. И това е всъщност в основата на моите компромисни предложения. Гледайки напред обаче, има един момент, по който, ако не стигнем до съгласие, трябва поне да изготвим една визия. И това е въпроса, дали искаме да се придвижваме към един единен европейски надзорен орган или трябва да използваме холандския модел на близнак, който всъщност да използва двойния надзор. Аз лично предпочитам наистина втория вариант. Все още не съм успяла обаче да разбера каква е общата нагласа в комисията по този въпрос. По економически и паричен съюз предложение 130 154 е свързано с това, което сме направили във външната политика. Имаме силна подкрепа от страна на либералната група Продължавам разговорите с НДП по този въпрос, защото до този момент не сме постигнали споразумение и отново това е един от ключовите елементи на този доклад. Продължавам да се надявам, че ще успея да убедя колегите от НП да ме подкрепят. 158 годишно публикуване на новогодишните планове. Тук не виждам проблем. Мисля, че се разбират само себе си, че в бюджетното планиране по време на криза трябва определено да внесем дадени корекции. Ако обаче искаме от държавите членки да поемат наистина достоверни ангажименти, както виждаме напоследък с случая с Гърция, в този случай ще трябва наистина да говорим за намаление на дефицита, както и намиране на инвестиции от стратегически характер. По принцип, ние имаме многогодишен подход в Европейския съюз, винаги когато обсъждаме финансовите перспективи. Но изглежда, за да постигнем ефективно економическо управление и координация, идеята за многогодишното координиране на националните бюджети, без това да нарушава принципа на субсидиарността, е нещо, което трябва да подкрепим. 162 имитиране на държавен дълг. Смятаме, че това е важно предложение, което трябва да бъде подкрепено, така че вероятно ще трябва да го преработим с идеята да се проучи възможността за или нещо от този род. И ако ми позволите, тук бих искал да предложа три сериозни аргумента. На първо място, в комисията на господин Алмуния, 10 години след въвеждането на еврото, започна дискусия, в която той каза, че ако продължим по този път, Това е начина да се даде сила в ръцете на Европейския съюз, когато се стигне до разглеждане на националните бюджети. С пакта за стабилност и растеж ние притежаваме инструмент, с който в края на процеса може да задаваме въпроси и подчертавайки въпроса за държавния дълг, очевидно трябва да има контрагент, което означава държавата членка да поеме съответните ангажименти, които след това да спазва. И затова смятам, че това е един силен инструмент. Вторият ми аргумент, и това е нещо, което доста често чувахме в Китай. Огромни суми са на разположение на международните парични пазари, имайки предвид състоянието на американската економика, те се вливат в американския външен дълг. Ако искаме европейския дълг да стане по същия привлекателен начин с същите конкурентни проценти на американските облигации, трябва да създадем наистина един европейски дългов пазар. И мисля, че това е една от основните полки, които извлекохме от нашето пътуване до Китай. И един от аспектите на трето място, което искам да подчертая – и е сегашния начин на разсъждение на председателя Ван, Рой, Ван Рампой. Няколко пъти вече разговарях с него и той ясно посочи колко важно е според него това предложение. Сигурна съм, че си спомняте, че министър-председател Летер също посочваше този елемент, както и много други, които посочиха значението на това предложение. Независимо от това, към момента нашата работна група все още не е разрешила този въпрос и мисля, че трябва да го коригираме. И ако ми позволите, господин председател, още няколко думи. На първо място санкциите. Преднаправени са всякакви предложения за въвеждане на санкции чрез структурните фондове и така нататък. Моето лично мнение е, че санкциите не са действали в миналото, няма да действат и в бъдеще. Бих искала да цитирам господин Ван Ромпой отново, когато говори наскоро на съвета на ЕМСКО, неформалния съвет от преди две седмици. И така цитирам, той каза, чувствам се все по неудобно по отношение на предложените нови санкции, които всъщност задълбочават проблемите, които ние искаме да решим. Други решения трябва да бъдат търсени, които са по-устойчиви в социален аспект. Край на цитата. Така че идеята на санкциите е просто неприемлива. Няма смисъл да въвеждаме санкции, както в пакта за стабилност, които не действат. Това, което ме удивява, е, че в някои страни, при дадени случаи, примерите за успех или историята, която води до успех в дадена страна, е идеята да се работи заедно, активни диалог, активната съвместна работа. Едно от нещата е всъщност общата идея за споделени цели. И очевидно това означава да се насочим по-скоро към диалога, отколкото към санкциите. На европейско ниво, за съжаление, още не сме успели да обхванем точно този дух на сътрудничество при изисквайки наистина едно открито и честно ангажиране вместо санкции. Ако наистина трябва да приемаме санкции, те трябва да са на примера и на модела на МВФ, което означава задължаване на страните да повишат някои данъци, за да повишат обществените средства. Това е далеч по-ефективно и целенасочено, отколкото да се следва политики, които в повечето случаи ще бъдат погрешно насочени. Сега по социалните аспекти, това е нещо, на което аз отдавам много голямо значение. Виждам, че за някои политически групи въпрос е много проблемен. Спомням си едно посещение в МОД, и където бе стигнато едно общо споразумение с хората, с които говорехме там, по отношение на социалните планове, като примери за успех, като Швеция, Германия. И ако трябва наистина да създадем примери, по какъв начин можем наистина да избегнем създаването на един европейски образец за постигане на такива примери за успех. И наистина не можем да говорим за сегашната криза, без да говорим за съответните социални последици. Връщам се на енергетиката. Мисля, че наистина трябва да погледнем сериозните факти и ако искаме да бъдем последователни, ако искаме да предприемем ефективни мерки спрямо промените в климата, трябва да се вдигне цената на енергетиката, но същевременно повишените енергийни разходи имат драстични разходи, драстични последици за в социално отношение. Знаете, че за бедните слоеве сметките за отопление са въпрос на живот и смърт. Затова и в моя доклад аз призовавам за, енергиен, за един енергиен щит в защита на бедните. Мога само да си представя какви ще бъдат е, ефектите в социален аспект от едно сериозно увеличение на енергийните носители но ще бъде безотговорно, ако ние не прогнозираме тези последици. Трябва наистина да се помисли за някакви енергийни прагове, някакъв енергиен щит. И наистина си струва да помислим сериозно по този въпрос. Така че в тази ситуация да няма губещи. Съжалявам, че няма време да се разпростря по този въпрос но в една такава комисия наистина е важно да се обсъждат тези въпроси. Дали работи превода? Е, Явно работи. След тези встъпителни думи, в които Първанш изложи основните си идеи, искам да се обърна към колегите, за да ви попитам, имате ли желание да вземете думата. Николао, Соле Шмидт, Качин. И така, следваме обичайния ред, т.е. ще говорим по политически групи, като започваме с НП. да. Колега uh, uh, Thank you very much. I'll, I'll speak in English. Благодаря. Ще говоря английски. НП проведе много дискусии по този доклад. като се има предвид, че има над 1600 изменения от всички политически групи. Всъщност, нашата комисия се опита да пренапише проекто доклада. Приветстваме съгласието на докладчика да изготви нов доклад. Извинете, прекъсва госпожа Бираш, няма да правя нов доклад. Това е компромисен текст. Аз а, няма сега всичко наново да премисля. Напротив, казвам, че ще предложа един компромисен текст, който ще интегрира вашите изменения. Ораторът. Не искам сега тук да се занимаваме с някакви оценки на значения и така нататък. Ще го наречем компромисен доклад. Добре. Важно обаче да се разбере, че трябва да прокараме един доклад, който е идеологически, или пък да направим доклад, който да отразява становищата на целия парламент. И аз приветствам отношението на докладчика. Разбирам, че тя ще направи усилия да изготви един доклад, по който всички да сме съгласни, а не всеки да се окупава в позициите си. Това мога да кажа в личен план. Не, че толкова идеологически доклада е проблема. Идеята е да се отворят пазарите и навсякъде, включая в енергийния сектор, да има единен пазар. Мисля, че това ще защити нашите потребители, а не изкуствено да ги защитаваме, а в същото време да не позволяваме на пазарите. Напротив, пазара може да ги защити. Предлагам всички да прочетете или да препрочетете доклада на господин Монти, който той изготви за господин Барозо. Той е пълне с чудесни идеи. Благодаря. Данка, е, Оле. Оле. Благодаря. Госпожо Берес, може би вашата цел е била да ни провокирате и мисля, че успяхте. И сега ние ви връщаме топката. Затова сме тук и обсъждаме тези изменения. Трябва да кажа, че ако ще почнем сега тук да се обвиняваме един друг, либералите, моята група, предложи много изменения. И за да съм сигурен, че сте ги изчели, понякога предлагахме едни и същи изменения два пъти, за да не ги пропуснете. Може би наистина щеше да е по-добре да ги координираме и да не се получат такива дублирания. Но трудно се координират либерали, както може да се досетите. Както съм казвал и преди, самият текст, формулировката, пък и колегата Кринзи вероятно това искаше да каже, да, това беше голяма хапка за нашата уста имахме проблеми с текста. Мисля, че разбирате това и ще се опитате да ни помогнете с големината на хапката, като я намалите. И не трябва да се фокусираме най-вече върху историческите причини, макар че това е важно. Като преподавател по история да, и аз мога да го потвърдя, но в този контекст е хубаво да се съсредоточим върху това минало, по което всички сме съгласни. Либералите споменаха, че економическото управление е една от най-важните част на този доклад. И преди година и други, и аз Нямаше да приемем предложението, което сега правите, защото не приемахме случващото се така. Днес четох, че групата на Ромпой не е напреднала толкова, колкото ние сме напреднали и те срещат трудности. Та в края на август се надявам да излезете с доклад, който да бъде приемлив най-общо за нас. Моята група АЛДЕ се опита да ви предложи бележки. Изпратихме ги, както и предложенията за изменения. Опитахме се също така да напишем един документ по всички изменения. Вътре в групата координирахме документа и най-вероятно сте забелязали, че дори в нашата група има разнобойна становища, но това е съвсем естествено. В крайна сметка, мисля, че нашата група ще излезе с а, един общ координиран вариант, а, който да реагира на вашите предложения. И това би трябвало да бъде едно послание към колегите от ляво или дясно на политическия спектър. Би било жалко, ако не можем да постигнем съгласие най-общо по текста. Не искаме ние да сме групата, която да подкрепи позицията, която е вдясно или вляво. Не, ние искаме да подкрепим правилната позиция, независимо в каква посока е. Процедурата по гласуване, която бе анализирана от а, господин Дю от а, London School of Economics, той заяви, че при повечето гласувания, гласуванията да гласува страната, която печели близо 90%. Е, ние не искаме в този случай да гласуваме така, на където, на, та, на където ни води вълната. Искаме да има общо заключение се надявам да работим заедно. Има части, които за нас са спорни, но така се работи в парламента. Надявам се да покажем достатъчно зрялост в нашата комисия, защото това е сигнал, че можем да продължим с работата си. Ако всичко се провали, започне идеологическа битка, политическа битка, то тогава много трудно нашата комисия ще просъществува. Благодаря ви. Имам още множество записали се да се изкажат. Е, колегата Калфин сега има думата от социалистите. Uh, Благодаря. Всички високо ценим работата на Перванш. Тя е трудна. Едва ли някой би се взел с нейната работа и успее да представи всички възможни становища по отношение и на причините за кризата и изхода от кризата. Парламента се нае с тази амбициозна задача, за да се стигне до някакъв конкретен резултат. Това трябва да бъде един доклад, който да бъде прият с мнозинство в парламента. Не бива да влизаме в партийни битки тук. Имаме нужда от ясен документ, който да бъде подкрепен от основните политически групи в парламента. И това е изключително важно. Имайки предвид тази си цел, ние трябва да постигнем съгласие по текста и това е ясно. Имаме два варианта. Първо, да съгласим по най-низкия обзнаменател по текстове, които лесно биха били прияти от всички – но те няма да кажат много. Може би чисто и просто ще следват а, действията на съвета и съответно да гласуваме по този доклад. Или пък да се опитаме да изготвим един документ, по който всички политически групи, и в случая отново не казвам за битки между тях, да, всички политически групи да се опитат да мислят за бъдещето на Европейския съюз след тази криза и да направим обща стъпка напред. Ако миналата година или преди две години говорихме за економическо управление, то наистина това щеше да ни изглежда много отдалечено и дори невъзможно да се говори за него. И господин Шмидт го каза преди мен. Това става сега обаче, защото то е нужно и защото съвета ни води в тази посока. Трябва да работим заедно и се радвам, че колегите от основните политически групи е, мислят по този начин. Но не бива да занижаваме амбициите си. Необходим е доклад, който да ни даде една по-дълновидна позиция на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. Имаме един представител на Зелените. Не знам дали той иска думата. Заповядайте. saw in the crisis, then yes, maybe there are да. Може би има провокативни изказвания в този доклад, но какви други да бъдем? Не може да работим така, както си работим обичайно. Затова, като разглеждам някои от изменения, особено единния европейски надзорник, многогодишните планове, мисля, че докладчикът е прав, че това са важни въпроси, не могат хей така да се заличат и да си работим, както сме си свикнали. Тази криза ни показа, че това не е вариант. Затова имаме нужда от такива доклади. Съгласен съм с господин Калфин. Много е важно различните групи да има подкрепа за доклада. Но, от друга страна, ако направим пък един доклад, който да е с занижени очаквания, то тогава хайде въобще да не се занимаваме. Защо? Кому е нужен такъв доклад? Всички може да са съгласни по него, но той няма да окаже никакво въздействие върху процеса. Нищо няма да се случи, защото знаем какъв е най-низкият общ знаменател. Ако мислим за компромис след лятната вакансия, е важно да не забравяме, че по-настоящем се случват много неща, свързани с економическото управление. Най-вероятно комисията ЕКОН е взела решение по този въпрос. Така че мисля, че е дублиране на усилията, ако се занимаваме и ние с този въпрос. Затова нека да работим по въпроси, където можем да кажем нещо ясно, а въпросите, по които работи комисията ЕКОН, не би трябвало да бъдат засягани подробно, защото иначе ще има дублиране на усилията. Исторически анализ е важен, но нека да го посъкратим, защото се занимаваме в случая с бъдещето. И приносът на този доклад би бил как си представяме устойчивата економика след края на кризата? Економическото управление е част от нея, но се занимаваме с това в настоящото законодателство. Така че нека да гледаме дългосрочно стратегията Европа през 2020 година, дебата за финансовата перспектива. Та, какъв ще бъде нашият принос? Приносът на Европа, излизането от кризата и изготвянето на устойчива економика. Та там трябва да бъдем малко по-предизвикателни, според мен. Целият дебат е свързан с задлъжнилостта в публичен план, но до голяма степен не забравяйте, че има и частни такива. Така че трябва много ясно да бъдат поставени един до друг тези два въпроса. Ако говорим дългосрочен план за устойчива економика, трябва също така да постигнем съгласие и по социалните аспекти. Тук съм съгласен с госпожа докладчика. Но от друга страна, какво ще направим с тази устойчива економика? Това трябва да бъде економика, която използва ресурсите ефективно и ефикасно. И точно там ясно трябва да кажем как ще я постигнем тази економика, която използва ресурсите ефикасно. Една економика, която да бъде и конкурентно способна в световен мащаб, защото ресурсите, както знаете, намаляват. Та също тук трябва да кажем много ясно и много смело какво мислим. По банковата система. Ясно трябва да заявим какво мислим и какъв тип банкова система искаме. Дори това да звучи провокативно. Какви части искаме да запазим и кои са онези, които предприемайки много рискове, няма да бъдат спасявани с да, парината на коплатеца. Така че трябва да бъдем по-ясни, дори по-провокативни, защото ако не сме такива, докладът ще се окаже една хартийка в следващата купчина документи, а ние сме заобиколени от такива купчини, затова стига толкова. Робът си ли? Искам да благодаря за този доклад. Искам да благодаря на госпожа Първанш ние, нашата политическа група, ще се опита да направи най-доброто, на което е способна. Ние ще сътрудничим. Ние изпратихме нашето мнение, независимо от това дали то е подкрепещо или не, но ние сме готови да участвам в изработката на компромиси, които да влязат в новия доклад. Имаме различен опит, имам предвид политическите групи в, в парламента, но така или иначе се нуждаем от компромис. Въпреки, че опита, който имаме от преди кризата и от времето на кризата е наистина различен. Аз бях свидетел на а, разпадането на Съветския съюз и на социализма и не искам да правя сравнения с тази криза на капитализма. Не искам да казвам, че капитализма е изправен пред същия проблем, както Съветския съюз в миналото но мисля, че все пак, имайки предвид и нашия опит, трябва да избегнем крайните формулировки. Трябва да разгледаме какви са краткосрочните цели, трябва да видим какво предвижда съвета, но това не е основното, което трябва да направим. Трябва да се концентрираме върху средносрочните и дългосрочните цели. Не трябва толкова стриктно да гледаме какво прави съвета. Що се отнася до енергията, трябва да решим колко детайлирано искаме да формулираме нещата. Трябва да внимаваме какво сме записали относно зелената енергия, вдигането на тарифите, монополите на доставките на газ в региона на Балтийско море. Ако нямаме альтернатива, примерно нямаме достатъчно зелена енергия, цената ще се вдигне много по-бързо, отколкото използването на альтернативни енергийни източници. Трябва да направим много ясно разграничение, когато говорим за енергетиката. Колегата от Зелените говори за частния дълг частните дългове. Но причината на кризата всъщност са натрупаните държавни дългове, които представляват голям процент от брутния вътрешен продукт. Те е в размер на 200% в Великобритания, 400% в други държави. ако спасяваме Гърция и Латвия всъщност по този начин е, спасяваме пенсионните фондове и изобщо системите и на останалите държави. За тези проблеми не се говори в е, доклада е, ние желаем някои от предизвикателствата да бъдат и ясно назовани в доклада. Мисля, че проблема се корени не в частните задължения в държавните дългове, което не се казва ясно в доклада. Ван Ромпой преди няколко седмици каза, че целта е да се запази качеството на живот в, в Европа. Аз му казах, че за в бъдеще това може би няма да бъде възможно и може би ще са ни необходими други цели на обществото. Какво означава този, този начин на живот, това качество на живот? Ако искаме да бъдем конкурентно способни и да изпълним целите на стратегията Европа 2020, това може би няма да бъде възможно има държави, в които хората работят много, много по-малко, има 35 часова работна седмица, пенсионират се на 60 години и така нататък. Явно някои системи могат да си позволят това много често недвижимите имоти, които, за които кредитополучателите не могат да връщат своите дългове, не отиват на частния пазар, а се продават от банките и така нататък. И всичко това води до едни промени в бюджета, които трябва да се адаптират към предложенията на комисията. Трябва да признаем, че имаме дългове и да видим какво трябва да направим и по какъв начин трябва да го направим, как примерно трябва да вдигнем данъците. цените ние наистина трябва да дефинираме понятието европейски начин на живот, европейско качество на живот. Въпреки тези различия, обаче, аз смятам, че в окончателния доклад можем да постигнем един добър компромис. Благодаря. Николас Хунтис. Благодаря, господин председател. Становището на нашата група по отношение на текста и предложения доклад е, че това е един много сериозен и откровен опит за анализ на ситуацията и за извличане на някаква истина. Начина по който е работила комисията през годината, според мен е добре изразен чрез настоящия доклад. Нашето становище обаче е, че този конкретен проект доклад в съответните анализи и резултати има своите ограничения и аз искам да спомена тези ограничения. Моля ви, ако надхвърля времето си, прекъснете ме. Няма да има проблем, защото аз ще посоча само основните проблеми. Това, което искам обаче да посоча, уважаеми колеги, е, че от подхода на доклада и след като имаме предимството да говорим след изказаните становища на другите групи. Когато говорим за кризата, става въпрос за една многостранна книза, свързана с храните, околната среда, много по-задълбочена от кризата от 1929 година. Така че, когато говорим за това, което се е случило, не говорим за едно естествено, природно явление. И за да можем да го дефинираме, ще трябва наистина да включим обективни научни становища. Това обаче всъщност не е случая. Това, което виждаме е резултат от идеологически приоритети и избори. Така че очевидно е, че наистина ще бъдем измъчени да намерим някакво общо основание. Всички сме имали своите позиции, политически становища преди кризата и по време и след кризата за това как трябва да се борим точно в тази криза и срещу всички кризи като цяло. Мисля, че ще трябва да направим още един опит да продължим усилията си да намерим някакъв консенсус по отношение на този доклад. Колкото повече консенсус изразява този доклад, толкова по-висока ще бъде ценността на текста му, ролята на Европейския парламент, по отношение на другите институции на Европейския съюз, които, за жалост, наистина, независимо от договора на Лисабон, от Лисабон губят своите, своите значения. Говорим за пакта за стабилност и растеж, говорим за създаването на механизми, за ангажирането на МВФ. Имаме въпроси към господин Бароза, на които получаваме много абстрактни отговори, независимо от факта, че тази конкретна ситуация наистина е изключително тежка. Така че ограниченията на този конкретен доклад и ограниченията, които ние сами си поставяме по отношение на тълкуването на кризата, на първо място не ни позволяват да стигнем до причините за кризата, което е неолиберален производствен капитализъм. Докладчикът е прав. Ако искаме да разберем какви са причините за кризата, ще трябва да погледнем назад към 70-те години. Към края на 70-те и началото на 80-те години, когато на политическо ниво преобладаваха модели, вдъхновени от неолибералните виждания и в САЩ, и в Великобритания и така нататък. И ако не видим това, ако не го разберем, анализа ще бъде абсолютно повърхностен, защото това конкретно виждане на Вашингтон по някакъв начин пропълзя и се промъкна в Европа и това бе причината за конкретната ситуация и за тази криза. И то се базираше на виждането, че този конкретен модел ще бъде модел, който ще доведе до едно идеално бъдеще без кризи. Този конкретен модел обаче причини това, което виждаме сега и сега вече знаем, че този модел е изцяло неефективен. Друг някой спомена капиталистическата система. Тук вече виждаме проблем. Може би ще кажете, че съм носталгично настроен към социализма, но аз съм носталгичен към един друг вид социализъм. Тук наистина трябва да проведем един самоанализ и да бъдем самокритични. Ние имаме отговорности, политически отговорности на европейско ниво и на национално ниво. И надявам се да не ви отекчавам, но още веднъж искам да посоча пакта за стабилност, от който нямаме ясни резултати. Интерпретациите днес са, че не сме се придържали към пакта, не е проявена достатъчно дисциплина, която е причина за кризата. Това виждане според мен е погрешно. Самият пакт за стабилност е антисоциален – тъй като при условията, критериите и параметрите, които са заложени в него, които също са обхванати в договора от Мастрихт, въпросът с дълга е решен, но нищо не е споменато по отношение на нивото на заетост. Просто са пренебрегнати социалните последици. Така че пакта за стабилност, разбира се, може би трябва да, преведем, да бъде приведен в съответствие с някои нови финансови условия, но отново социалният аспект не бе взет предвид. Второто ми наблюдение – изграждането на економическия паричен съюз и еврото. Вижте каква е ситуацията в момента. Страни, които се налагат да вземат заеми, вече не могат да вземат от Европейската централна банка. Те трябва да вземат от публичните пазари, попадат в ръцете на спекулантите – и точно това, което виждаме в момента и в Гърция и на други места, е нещото, до което се стига накрая. Така че това са структурни проблеми. Така че економически и паричен съюз, без конкретен бюджетен фактор, който ще стабилизира ситуацията там, където няма достатъчна стабилност, няма да може да посъществува. Имаме една финансова система, в която говорим за надзор и контрол. Но виждаме, че този надзор не е достатъчен или изцяло липсва, така че не се контролират достатъчно банките, кредитните институции и така нататък. Така че това е критиката, която ние трябва да отправим и от всичките, от всичките тези 1600 изменения ние сме внесли само 20, но те обхващат точно наблюденията, които изразих сега. И на последно място. Е, вие попитайте какво ще правим в близко бъдеще, какво ще правим следващата година. Аз бих казал, че трябва да продължим усилията си, трябва да продължим работата си тук, посока на постигане на консенсус и аз лично бих искал следващата година да видим по какъв начин наистина ще се противопоставяме на кризата като цяло така че да не се повтаря това, да не се стига до нова криза. Разбира се, и тук ще имаме различия. Но поне бихме могли да нахвърляме това, което предвиждаме и по какъв начин ще предотвратяваме бъдещите кризи. Благодаря, председателят. Има още трима души за изказване. Михаил Потърс. Мигел Беболен, много се радвам, че отново е сред нас. Добре дошъл. Имате думата. Е, е Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря толкова дълго, колкото колегата. Искам да реагирам на една забележка на колегата от е НП който каза, че трябва да освободим доклада от идеологичните забележки. Сещам се за една картина. Това, което се вижда на нея, е не лула, а изображение на лула. Ето това е идеологията. По принцип не можем да говорим за реалността. И в тази картина на Магрит това много ясно се вижда. Така че Перванш Парес, трябва да свърши още много работа по този е, доклад. Има 1628 изменения. Те не са всички от нашата политическа група, но има много и най-различни аргументи от всички страни. И когато някой казва, че трябва да извадим идеологията от доклада, това само по себе си също е идеологическо предложение. Европейската централна банка хвърли на банковия пазар 440 милиарда евро. Е, останалите банки трябва да й върнат е, тази сума с е, лихва от 1%. Какво стана междувременно? Една част от банките изкупиха държавен дълг, може би с 3% на лихва. А Европейската централна банка предложи да се изгради пазар за държавни дългове. Такова е положението. Това може да се разбира по различен начин. Централната банка спасява финансовата система. Това е едната възможност. Другата възможност, която аз поделям, е следната. Или Европейската централна банка е глупава, или помага на а, а, финансовия сектор. Защото а, всъщност Европейската централна банка предоставя ефтино финансиране, което изкупува обратно на по-висока цена. Не бива да забравяме как, какви аргументи използваме и трябва да внимаваме да не използваме такива аргументи, които а, вредят на това, което считаме за важно. Това е всичко, което искам да кажа. Благодаря. puheenjohtaja. Tästä on helppo jatkaa Благодаря, господин председател. Мога да цитирам Кар Маркс, който, кой, който е казал, че е, движението е много по-важно, отколкото създаването на редица програми. Е, има различни предложения за това как да, как да преодолеем кризата факта. Липсата на доверие в Европа всъщност е много голяма. И слушахме множество експерти по време на изслушванията. В много дискусии експертите обясниха северния европейски модел за това как да преодолеем кризата. И какво всъщност представлява северния модел? Те казаха, че политическата система работи и а, е, противодейства на кризата. По този начин се създава доверие. В Европа обаче такова доверие не съществува. От това а, е, доверие има нужда както финансовата система, така и политиците, така и гражданите. Сега ние трябва да решим дали с нашата работа желаем да възстановим доверието. Мисля, че това е всеобщо желание. Мисля, че комисията, съвета и ние трябва да работим в една и съща посока. За това аз предлагам да се концентрираме върху приоритетите, върху основните неща. Ние имаме нужда от консенсус, имаме нужда от една и съща посока. И смятам, че този дебат ни отвежда в правилната обща посока. Както каза Перванш Перес в самото начало, същността на проблема се състои в това, че в че има големи различия в НП и в измененията, които те са предложили. Аз много се изненадах от изказването на колегата от НП, който каза, че има пасажи, които просто не са верни. Моя колега от Финландия просто кимна. Естествено, че това е важно. Това е всъщност идеята на Европейския съюз. Идеята е да има равновесие, работещи пазари и взаимодействие между а, актьорите. Идеологията, според мен, е важна, но тук нямам предвид партийна идеология и партиен спор. Става дума за идеята на Европейския съюз при преодоляване на кризата. как по-късно историята ще оцени работата на нашата политическа система, зависи от това как е работил парламента и дали е работил правилно. До този момент, според мен, ние успяваме, но парламентът отложи дебата за есента. Пакета за надзора също не е много добър, а това би било един добър пример. не бива да допускаме нашата комисия да умре, убита от тези 1600 предложения. Благодаря, казва председателя. Преди да дам заключителната дума на Перванш, аз също искам да направя някои бележки. Няма да повтарям това, което вече се каза. Просто <coughs> още веднъж да отбележа, че нашата комисия има голям шанс през септември да получи голямо мнозинство за доклада и тогава ще говорим със силен глас в дискусията, която сега започва. Групата Ван Ромпой, като представителка на съвета, е един от факторите. Комисията е другия фактор. Тя участва така или иначе. Тя е задължена да дава становища парламента може път да си позволи да излезе с много смел доклад, който да се подкрепва от голяма част от депутатите. По този начин нашия глас може да се чуе. За целта обаче е важно да свършим нашата работа до септември до началото, най-късно до средата на септември, трябва да сме постигнали някакъв консенсус, дори да не сме гласували. Гласуването ще бъде на 29 септември, но след като постигнем консенсус, ще можем да излезем пред обществеността. Второ. Смятам, че а, а, имаме криза на морала и политическа криза. За политическата криза вече многократно се говори, стана ясно, че не можем да продължаваме както до сега, така че и аз съм на мнение, е, че можем да поставим смели искания, дори и да знаем, че те няма да могат да бъдат изпълнени днес или утре. Въпреки това обаче е важно да поставим тези искания. В много сфери имаме нужда от повече Европа, отколкото имаме до сега. Това а, не се харесва на държавите членки, а, които непрекъснато настояват за независимост, автономност, национална особеност и така нататък. Но развитието показа, че в някои сфери, като например енергетиката, но и в други, стоки. Имаме нужда от повече Европа. Ние смело трябва да заявим това. Що се отнася до кризата на, морал, на морала, най-вероятно няма да можем да я преодолеем за кратко време, тъй като много ценности е, са се приемали е, като даденост през последните е, години, а те са отслабнали, са се изгубили през последните десетилетия. И тук аз виждам много малка готовност за промяна. Разглеждайки банките и е, финансите, финансовия сектор, виждам, че много от тях работят както са свикнали. Много участници на пазара с помощта на експерти вече са намерили вратичките, през които могат да заобиколят онова, което ще стане задължително така че тук ще имаме проблем, който няма да можем да решим бързо, но що се отнася до политическата криза, мисля, че можем да дадем своя принос за нейното преодоляване. За това трябва да предложим мнение и решение, с което да са съгласни различните политически е, групи. Е, нашия колега от Зелените каза, че е, няма нужда да вършим работата, която вършат останалите комисии, например ЕКОН. Аз напълно споделям това схващаме, но това не означава, че не трябва да се занимаваме с въпросите за надзора и така нататък. Може би не в подробности, но ние ясно трябва да заявим какво е е нашето мнение, за да може и навън да стане ясно, че е, парламент е, се обединил, е, се обединил около една и съща позиция, излизаща извън рамките на отделните комисии. Казахме също така, че страните членки все още не са готови да извлекат полуко от кризата и да признаят, че ние имаме нужда от повече европейски подход, а не толкова от национален подход. Перванш, имам последната дума, с която ще приключим заседанието. Да, благодаря на всички за участието на това заседание. Това наистина и ме подпомага, и ме насърчава да се справя с предизвикателствата, пред които съм изправена. Определено ще ми помогне и при изготвянето на компромисния текст. Искам да е ясно, че аз не съм враждебно настроена към откритите пазари. Аз лично мисля, че социалистите са тези, които искат най-много да защитават отворените пазари. Просто разбираме, че пазарите се нуждаят от правила. И обикновено социалистите приемат тези различни правила и са най-добри при защитаването на самите пазари. Това, което исках да кажа на колегите, да вземем Въпросът е, че това наистина е сектор, който всички разбираме, че е изключително капиталистически и дългосрочните инвестиции са от решаващо значение. Знаем, че ролята на Европейския съюз не може да бъде просто да създава правила за пазара. Нещо, което наистина ме удиви, възхищавам се на това, което направи германското председателство през март 2007 година, когато бяха определени различните цели в областта на промените в климата. Твърде голямо бе ударението обаче върху вътрешния пазар. Разбира се, вътрешния пазар е особено важен, но необходими са изследвания, инвестиции и всичко това трябва да бъде взето в дългосрочен план. Споменат бе доклада на Марио Монти. Важно обаче да не забравяме, че в настоящия доклад се търси равновесие между области, които са от огромно значение. Съжалявам, че някои колеги излязоха, но не трябва да забравяме, че повдигат въпроса и за данъчното облагане. Колеги, вие ме познавате достатъчно отдавна и знаете, че ако сте ми възложили този доклад, не може да очаквате доклад, който да не представлява мен и моето виждане. Така че много се радвам, че ми възложихте тази доклад. Наистина, се опитах да създам един доклад, който определено се опитва да отрази консенсуса и за това ще се опитам да изготвя компромисния текст на базата на вашите предложения за изменения. Разбира се, ще ми бъде много трудно да координирам всичките идеи, които бяха представени от либералите, но ще направя всичко възможно, за да обединя всички предложени идеи и да удовлетворя вижданията на либералите. Мисля, че най-добрият начин да продължим работа е наистина да насочим вниманието си върху силното послание, което искаме да разпратим по света. Виждам, че редица колеги мислят за начина по който трябва да се справим с кризата – Много от нас смятат, че просто не е в областта на нашата работа да намерим непосредствено решение на кризата. Това, което вече трябва да направим е да изпратим едно дългосрочно послание за това как Европа ще се справя с кризите в дългосрочен план. Казахте, че не трябва твърде много да се съсредоточаваме е, върху историческите аспекти. Но наистина това, което ме удиви, когато бях в САЩ, бе, че в САЩ те насочват вниманието си към един финансов пакет, но нямаше достатъчно силно ударение върху историческите аспекти на кризата. И мисля, че тук може да се каже същото. Има известно несъгласие по отношение на причините за кризата и определено това ще се види в доклада, който смятаме, с който смятаме да излезем през октомври. Очевидно ще трябва да анализираме причините, но разбирам, че няма да бъда в състояние да анализирам всяка една от причините за кризата. Изцяло съм съгласна с казаното от един от колегите, че не можем да удовлетворим всички виждания в ЕНП, но ще се опитаме да намерим наистина общия знаменател – Един колега от Зелените говореше за комисията ЕКОН. Вторичното законодателство не е нещо, което ние изготвяме тук в нашата комисия. Има два въпроса обаче, които трябва да разгледаме. Първият е економическото управление. Вярно е, че в ЕКОН бе внесен доклад и бих искал възможно в най-близки отношения да работя с тях и съм убедена, че вие ще се съгласите с един такъв подход. Ние трябва да излезем с изявление по економическото управление. Невъзможно е ние да не споменем нищо по този въпрос. И очевидно трябва да работим в тесни отношения с комисията ЕКОН. Трябва да работим успоредно с тях. мисля, че ще бъде добра идея да обсъждаме, например, в пленарно заседание и техния доклад, и нашия доклад. Що се отнася до надзора, този въпрос изглежда по-малко сложен. В ЕКОН разглеждат е, този въпрос текст по текст. Имат една цялостна визия по темата и всяка една точка, която се разглежда тук, което се разглежда в техния доклад, е, не е нещо, което ние разглеждаме в детайли в нашата комисия. И така да се върнем на друг един въпрос, който бе повдигнат. Въпроса за срива на Съветския съюз. Мисля, че наистина бе вълнуващо това, което казахте, но да погледнем към Европейския парламент това, което е наистина специфично в него, е, че всички ние идваме тук с историята на своята конкретна страна и се опитваме да работим заедно. Аз тук не се опитвам да разгромя капитализма. Не се опитвам да разбия капитализма, защото нямам друго решение. Но не съм сигурна, че капитализма действа добре. Не съм сигурен, че непрекъснато трябва да правим пари и че трябва да вземаме пари, за да финансираме световната економика. Така че благодаря ви много, че споделихте идеите си, че не трябва да се съсредоточаваме само върху ежедневната работа, която се извършва в съвета. Що се отнася до държавния дълг, точка 17 конкретно посочва, че настоящата криза прехвърля частния дълг в публичния дълг. Искам да погледнем изменение 218. Не съм съгласен изцяло с това изменение, защото то разглежда само един аспект на въпроса и то е въпроса за прехвърляне на дълга от частния сектор в обществения сектор но това е въпрос не само на новите държави членки, това е въпрос, който засяга също домакинствата и в САЩ. И мисля, че това е един преобладаващ проблем, който не смятам, че е достатъчно добре отразен във вашето предложение за изменение. Надявам се, че можем да бъдем по-конкретни и ясни Макар, че смятам, че въпросът е добре резюмиран. Посочено бе, че въпросът за етостта не е достатъчно добре решен и това е един от основните проблеми на доклада. Съгласна съм с това становище. Когато разговарях с Иван Ромпай при няколко дни, Казах, че наистина е проблем, ако смятаме, че економическото управление трябва да се разрешава само от министрите на финансите. Трябва да подходим по един балансиран начин към този въпрос, но много е важно да разбираме колко спешен е този въпрос. Благодаря ви също за мнението, изразено от колегата от Португалия. Мисля, че наистина бе подигнат един изключително важен въпрос. Да се върнем на положението в Гърция. Един колега от САЩ говореше по този въпрос и заяви, че един от основните проблеми в гръцкото общество е, че това общество остава относително конфликтно. Мисля, че в комплексния свят, в който живеем, това означава, че трябва да работим упорито и заедно и да вярваме в това, което правят другите. И тук, в Европа, трябва да разбираме, че изправени пред международната конкуренция, единствено заедно можем да успеем. По този начин се надявам, че предложенията в този доклад ще допринесат конкретно към този дух на работа. Господин председател, изцяло съм съгласен, съгласен с казаното от вас, че имаме една чудесна възможност да излезем с едно много силно предложение. С тъга установявам обаче, че много от колегите не смятат, че това е криза на морала. По отношение на точка 22 виждате, че съм ясно съм посочил този проблем. Докато бяхме в Нью Йорк, видяхме, че наистина добре ни посреща елита на финансовия свят и те са особено добро настроени към тази част от доклада. Така че сега установявам, че много от колегите тук предлагат точно този момент да бъде заличен от текста и това много ме разочарова. Надявам се, че моето предложение ще остане в текста. Още веднъж благодаря ви много. С нетърпение очаквам да продължим работа след лятната почивка. Благодаря, Перванш. Желая на всички приятно лято, приятна почивка. Надявам се да ви видя в добро настроение през септември.